Dear colleagues, señoras y señores, please be seated. Уважаеми колеги, моля мета местата си и се опитайте да запазите тишина, тъй като, както казах, е, трябва да се справим с три важни теми. Гласуването ще бъде доста сложно и ще отнеме доста време. И така, първо, нека да ви помоля да действате възможно най- организирано, за да се справим с този технически сложен вод и да помогнете на своя председател да се справи с процедурата и с евентуалните грешки, които могат да бъдат допуснати тъй като не е съвсем, не винаги е съвсем ясно кои е изменения отпадат, кои не отпадат. Compromise has been voted upon. So I beg you to cooperate and do our best. И така, моля ви, сътрудни... моля ви да сътрудничите. Be the worst ever <laughs> that we have experienced so... Това е най-трудното гласуване, което ни се е случвало. Но преди да започнем гласуването, нека да поздравя италианските колеги, които празнуват 150-та годишнина от обединението на Италия. Поздравления за италианските колеги. And a last reminder, of course, the voting card. I'm sure everyone is aware. Имате ли е, в себе си картите си за гласуване? Е, нали всички знаят, че ще гласуваме електронно. Well placed, so that we can get started. Е, Добре ли сте сложили картата, госпожа, госпожа Инфилд? Благодаря, господин председател. Не исках да задам този въпрос пред комисаря, но може ли да ни е, изпратите имейл или писмено обяснение за това какви са правилата на заседанията при закрити врата. Да, ще обсъдим този въпрос. Следвахме обичайните процедури по заседанията при закрити врата. Е, има, при, е, има други комисии, където е допустимо да остават в залата и сътрудниците, но трябва, разбира се, да се спазят правилата. Аз не питах за присъствието на асистентите, а питах за това, че присъстваха тук хора, които нямат каквато и да била връзка с Европейския парламент. Аз не смятам дори, че тези заседания трябва да се провеждат при закрити врата. Просто искам да знам кой има право да бъде тук и кой не и правилата да се прилагат. Но аз не, ще го направим, но не мисля, че хората присъстващи в залата нямат нищо общо с Европейския парламент. И действително, ако заседанието при закрити врата, трябва да е при закрити врата. Първо гласуване по предложението за директива на Европейски парламент и съвета за правото на информация при наказателните производства. Докладчика е госпожа Биргит Сипел. Започваме. Компромисно изменение е едно. За. Против. Abstentions. Adopt. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2. За. Госпожа Флотра. По втората част на изменение 134 то не е покрито от компромисно изменение 1 и затова трябва да бъде включено в списъка на гласуване. Амандамон де компромис номер 2? За компромисно изменение 2 ли говорите? За наказателното производство ли говорите? Не, объркали сте се. Добре. Добре, нека да продължим. Компромисно изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. Няколко предложения за разделно гласуване. Първо. Правото на достъп до доказателствен материал, свързан с делото за. Против? Въздържали се? Нека да направим проверка. Мисля, че беше отхвърлено, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Split vote. Split vote Разделно гласуване, компромисно изменение 3, 5 части а не повече от 5 части, 6 пар части. Има компромисното извинение. Компромис извинение 3. Да, имаме 3 части. Госпожо Сипъл, нека да точне за всички е, по какво гласуваме. А, когато гласуваме по разделните части, Ако гласуваме за, значи остава. Ако гласуваме против, значи отпада. Така ли е? Добре. Просто исках да уточня да си. Oh, Продължаваме. По първата част електронна проверка. Now the vote is closed. Край на гласуването. No. I saw, I saw his hand. Now it's 20, 28, is rejected. Second split. Отхвърля се. Второто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето. За. Против. Въздържали се? Мисля, че се отхвърля. Втората. За. А, четвъртата, извинете, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се по петата част с устно изменение. Устно изменение от Алде за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение от Албрехт. За. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая общо гласуване по компромисно изменение 3. Искате електронна проверка по устното изменение на господин Албрехт. Добре, правим проверка по устното изменение на господин Албрехт. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 на 19 гласа приема се. Трето изменение. Компромисно изменение 3 с измененията. Фейвор. Да, с измененията за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55. Госпожа Лътфорд иска се разделно гласуване по фразата в момента, в който тези права станат приложими за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. С малка разлика, но се приема. Изменение 60 и едно отделно гласуване по фразата, така както се прилагат в националното законодателство. За, против, въздържали се, отхвърля се. Now we got amendment 75. 75. 75 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Отпадат много изменения. Стигаме до компромисно изменение 4. Там искаме, искан, има искане за разделно гласуване от госпожа Латфорд. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4 с измененията. За. Против. Въздържали се. Приема се. 78 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре, нека да направим проверка. По 78. 76 отпадна. Не, не искате проверка. Добре, 78 тогава. За. против. Въздържали се, отхвърля се, отпадат няколко. Преминаваме към 13-то компромисно за. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 за. Против. Abstentions. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6. Разделно гласуване. Член 6. 3b. Гласуваме по тази част за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 с измененията за. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7. С измененията, казва председателят. А, има устно изменение от госпожа Лътфорд. Значи по устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. И след това компромисно изменение 7 с измененията за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 103. За против, въздържали се, отхвърля се. 104. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е? Отхвърля се, струва ми се. Нека да направим проверка. Добре, 108. Не, не, 104 поправя се председателят.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 17 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, приема се 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 с разделно гласуване, предложено от госпожа Лътфорд. Няма, няма микрофон за оратора. Остава. Гласуваме по частта предложена за разделно гласуване за. Против въздържали се. Приема се, съжалявам, госпожо Лътва. Компромисно изменение 10 с изменението за. Против въздържали се, приема се. Продължаваме нататък. Много изменения отпадат и стигаме до изменение 125 са против, въздържали се, приема се. Още отпадат Стигаме до компромисно изменение 11. Предлага се разделно гласуване от госпожа Лотфорд за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме по компромис с измененията за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не, проверка. Добре, нека да направим по 36-то проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, приема се. Продължаваме нататък. Някои отпадат. 137 за. Против. Въздържали се. Приема се. Още отпадат. I think that leads us right to the citations and recitals. Мисля, че с това стигаме до мотивите и съображенията. Изменение 26 за. Против въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Първо за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 12, разделно гласуване, предложено госпожа Латва. Първо по частта за разделно гласуване за, против, въздържали се. А не, отхвърля се, приема се. Председателят се коригира няколко пъти. А, всъщност гледах това, че госпожа Латвард гласува против и гледах нея. Но всъщност се приема. А сега гласуваме компромис 12 с измененията за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13. За. А, за. Сега против. Отхвърля се. 31 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение 15, отново искане за гласуване отделно по една част, по тази част за, против, въздържали се. Приема се отново, госпожо Лътвърт, съжалявам с измененията. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се, отхвърля се 36 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 37 разделно гласуване. Гласуваме по 37, както е предложено. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Мисля, че се отхвърля. Искате проверка, така ли? да, нека да направим проверка. Но защо гласуваме първо подаденото, както е подадено, а не разделното гласуване? Ами, защото така е записано в моя списък. Случват се такива работи. Просто моя списък за гласуване е така. Първо се очаква да се гласува както е подадено и след това без съответните думи. И така, първо гласуваме 37 е, но сега го гласуваме с, с, без думите е, as far as practicable. Госпожа Лътфорд не включи микрофон. Нека да гласуваме просто по думите as far as practicable. Да, гласуваме по е, разделното гласуване по тези думи. Гласуваме по изменението без думите as far as practicable. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 37 в оригиналния вариант за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да направим проверка.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 Приема се. Ами нямаше е, нещо. Е, липсваха е, е, вдигнати ръце от групата на социалистите, така че не разбрах каква е позицията. 45 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване по крайния вариант. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, още не е край на гласуването дошъл. Приема се с 49 гласа за и 3 гласа против. Поздравления на госпожа Сипова. А сега преминаваме към втория списък за гласуване, който е още една важна тема. Тук ще направим едно гласуване, ориентационно гласуване по доклад на Симон Бозотил за Frontex. Getting started. Да започваме. Вау, вау, вау, вау assist me. Yeah. Yeah, yeah. It's going to be going to be a little complicated. Малко ще е сложничко, така че искам да ви помоля за вашето търпение предварително. Компромисно решение е едно за, против, въздържали се, приема се. Едно, три, девет. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 103. Три части. Първата за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Втора част за. Втора част на 103. За. Против. Въздържали се. Приема се. Третата част на 103. За, против, въздържали се, отхвърля се. 104 е оттеглено, 105 за, срещу, въздържали се, приема се. Устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. 107. Проверяваме 107. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Приема се. Много моля, вдигайте ръка добре, за да виждаме. 109 сега. Къп, за. <clears throat> Против. Въздържали се. Приема се. Сто и девет са отегля. Да, седмо. За, против, въздържали се, приема се. Осмо. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 110. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение АФЕД 9 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 111. За. Против. Въздържали се, приема се. 112. Добре, първо да проверим 111. Проверяваме. Моля, гласувайте. 111. Прекратете гласуването. Да, приема се, макар и с малко. 112. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 113. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Ще проверим ли по десето? Като че ли нещо имаше? разцепление някакво. Значи изменение 10. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега към 115. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така, 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 оттеглено. Изменени 11 за, против, въздържали се. Приема се. 119 за против, въздържали се, мисля, че се приема. А ако искате да проверим, ще проверим. Значи проверяваме. Проверяваме 119. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 120. За. против, въздържали се, отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се, приема се. 125. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Доста отпадат. Сега отиваме към 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 и 16. Гласуваме заедно за двете. За, против, въздържали се, приемат се. 15. Параграф 1. Ед... за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 а сега Афет 11 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 15, параграф 2. За, против, въздържали се, приема се. 15, параграф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 Добре, не гласуваме, значи, по това. 134 също е изтег... Е, оттеглено. Афет 12 минаваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15 изменение, параграф 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 Изменение 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, извинете, приема се. 137. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 138 за. Против въздържали се, отхвърля се. А сега изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, за, въздърж... против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 145 за, против, въздържали се, приема се. 19 е оттеглено. 20 за, против, въздържали се, приема се. Афет 14 за, против, въздържали се, не е ясно, нека проверим. Афет 14. Проверяваме електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете. 26 срещу 23. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120, 148. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 15 отпада, тъй като 148 беше прието. Така че отиваме към 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150 за против, въздържали се, отхвърля се. Афет 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 оттеглено, 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 с устно изменение на господин Ламбринидис. За, против, въздържали се, приема се. А сега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 Афет 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно изменение от зелените за 160. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 162 да, промери, да проверим устното, така ли? Добре, проверяваме. Устно изменение от зелените. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 162 <clears throat> за. Против. Отхвърля се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. 163 за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 против, въздържали се, приема се. Да, мисля, че е така. Нека проверим. 173. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Да, приема се. 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42 за против, въздържали се, приема се. 174-то разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. А, извинете, приема се, поправя се председателя. 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. 176 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Афет 20 за. Против. От въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 е оттеглено, 191 за, против, въздържали се, приема се. Сто за, против, въздържали се, приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Петдесет и второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. 195 е оттеглено, така ли? Да, оттеглено е. 195 оттеглено. Последно какво? Остава ли? Оттеглено ли или остава? Оттеглено, добре. 197. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, от, въздържали се, отхвърля се. А, приема се, извинете. 198 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. 199 Да, отхвърля се. Афет 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Афет 27 за. Против. Въздържали се. Да, приема се. Само ЕНП мисля, че гласува против, ако не бъркам, разбира се. Нека да проверим. Добре. АФЕП 27 проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Да, приема се. А сега 200. Три части. Не, две части. Поправя се председателя. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, приема се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, отхвърля се. Повече са гласовете против. Добре, да проверим. Само НП видях да гласува против, но да проверим. 5858. 58. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Да, приема се. 210 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 213 за. Против. Въздържали се. Приема се. 216 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 216. Извинете ме, казва председателя. 215. 215 за, против, въздържали се, приема се. Добре, 214 сега за. 214, да, за, против, въздържали се, приема се. Добре, отпада 28, значи. Минаваме на 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим ли? 61. Прието е. е 29. е 21. 29, извинете. За, против, въздържали се, приема се. 219. За. Против, въздържали се, приема се. 218. За. Против, въздържали се, приема се. 219. Така, сега имаме оригинален текст по член 14. Оригинален текст на компромиса между групите. За, против, приема се. Двеста двадесет и шест. Двеста двадесет и шест за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 на Афет за, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, приема се. 234 отпада, тъй като предното е прието. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, приема се. Двеста тридесет седмо, двеста тридесет седмо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 241 за, против,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 68 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 36 за, против, въздържали се, прием. А, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега точката от било. и съображенията. Едно за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 и 74 идентични, така че кой, е за, против, въздържали се, приема се. Афет 1 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието поради въздържалите се. Да проверим ли? Знам понякога, че е трудно да се дига толкова е, пъти ръка, но не мога да ги проследа и ако не вдигнете ръка, ми е трудно. Добре. Афет едно. Моля, проверяваме електронно гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 75 сега. За. Против. Въздържай се. Отхвърля се. Афет 2 за. Афет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърлено. Но важното е, че има разделение, разцепление в редиците има някакво. Я да проверим сега F2. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. Отхвърля се. 76 <clears throat> за против, въздържали се, отхвърля се. 7-7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 3 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим добре. Струва ми се, че либералите гласуват против. Чакайте да проверим се. е 3. Моля, гласувайте. Прекратете. Да. Отхвърля се с един глас. С един глас се отхвърля. Някой явно е направил грешка първоначално, но един глас е достатъчен. 80 за. Значи за 80. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет Да проверим 80. Пак ли? Добре, проверяваме. 80. Гласувайте, моля, електронно. Прекратете. Приема се. Афет 4. Афет 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 отхвърля се. Второ, за, против, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8-7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8-9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 90. За против, въздържали се, приема се. 92. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 9-3. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение от зелените. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Афет 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 97 за,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 101 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 102 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме по проекто законодателната резолюция. Има някои параграфи. 69. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 70 е оттеглено. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега текста, така както го видоизменихме, е за. Против. Извинете. Прави сте. Електронно ще се гласува, защото е окончателно гласуването. Прекратете гласуването. 43, за, 7 против. Поздравление, господин Бусотил. Бусотил. Имате думата. Искам да взема думата председателя за 30 секунди, за да благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря за отличното сътрудничество особено на съветниците, на асистентите и дамите, които седат до вас, особено тази съвсем до вас, която свърши страхотна работа. Благодарим на всички асистенти и на службите, никак не е лесна задачата. Обаче още не сме свършили, колеги. Не сме свършили. Имаме още много. Трето гласуване. Трето гласуване. И то тежко. Затова отново ви моля за разбиране. Не сме свършили, повтарям. Виждам, госпожа Холмайер иска нещо да ми каже. Господин председател, колеги, исках да кажа благодаря на докладчика в самото начало на докладчика и на всички, които ни помогнаха. Особено последните дни имаше много трудни моменти и успяхме да постигнем съгласие. По темата миграция е особено важно в парламента да има широко мнозинство. За съжаление нямаше достатъчно време по 3-4 важни въпроса да се постигне общо съгласие. От името на НП искам да кажа, че независимо какъв ще бъде крайният резултат, е изключително положително, ако по тези 3-4 въпроса наистина се опитаме да постигнем голямо мнозинство, защото колкото по-голямо е мнозинството по тази тема в парламента, толкова по-добре ще работим с съвета и ще придвижим тази тема напред. Затова искам да кажа, че НП сме готови по трудните въпроси, където няма съгласие да продължим преговорите, за да се постигне такова. Благодаря. И аз ви благодаря за казаното, госпожо Холмайер. Както казах, сега започва трето гласуване. Отново тежко. Трябва да кажа няколко неща преди да започне самото гласуване. Отново ви моля за сътрудничество. Трябва да ви кажа, че се уморих и да говоря, пък и да мисля, май се уморих. Съобщения. Първо. Има последни изменения, които са одобрени последните часове преди гласуването. Трябва да знаете, че докладчикът е за изменение 109. На второ място, изменение 43 отпада, ако изменения 251 и 252 бива, са приети. На трето място, следните изменения са оттеглени. 85 256 238. 280 и 272. Устно изменение е предложено от госпожа Хирш за компромис 10, член 38. Госпожа Викстрюм иска да каже нещо. Да, съвсем накратко по процедура ред. Хайде да ги ни ги кажете тези неща, като стигнем до тях. Защото сега няма смисъл, нито мога да си го отбележа. Е, не виждам как да стане. Така че хайде едно по едно, като стигнем до тези изменения, да ги кажете. Опитвам се и ще се опитам да следя измененията, които отпадат. Да започваме. Както знаете, гласуваме предложение за международна защита, преработена. Извинете, международна закрила. Докладчика е госпожа Гийом. Започваме. Amendment 5. Мнение 5. За. Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 е езиково. 81. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. 6. 6. 82 и 83. Не, поправят е, председателя. Не, 6 и 82 са едни и същи. За. Против. Въздържали се. Приема се. А3. Не. 84. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем. За. Против. Въздържали се. Приема се. 85. Чакайте да проверим. Ah, okay. I will tell you then every time it is uh, withdrawn or something. Okay. We're, we're checking on Amendment 7. Седмо изменение. The vote is open. Гласувайте. Now the vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. 85 оттеглено, 86 за.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 Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 96. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Нека да проверим. Добре. Проверяваме по 96. 96. Гласувайте. 96. Прекратете гласуването. Двадесет за, деветнадесет против, приема се. Девет за. Против. Въздържали се. Приема се. 97 с устно изменение на госпожа Флотра. Давайте. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 10. За. Против. Въздържали се, приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Изменение 98. Проверка. Моля, гласувайте. 98. Гласувайте. Прекратете гласуването. 22 срещу 26. Отхвърля се. 99. За. Против. Е, отхвърля се. Компромис 3. За. Против.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, нека има проверка, казват от залата. Председателя казва, видях групите. Нека проверим. Добре. Проверяваме. 111. 111. Моля, гласувайте. Adopted. Приема се. Приема се. One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 Електронно гласуване. I beg you to mind the hands, because otherwise we are checking everyone's... Вдигайте хубаво ръце, за да може да не проверяваме толкова често. 114 проверка. Гласувайте. 114. It's adopted. Прието е. И така. 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Приема се. 117 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 и 118 са идентични. За против, въздържали се, приема се. 16 и 119 и 120 са идентични. За. Против. Въздържали се, приема се. 121 за. 121. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 125 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Шести компромис за. против, въздържали се, приема се. 127 за. 127 за. Против. Въздържали се, приема се. Мисля, че се прие. Либералите, НП гласуваха заедно. Така е, приема се. Хайде да проверим. Добре, електронна проверка.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 Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 и 135 за. Против, въздържали се, приема се. 136 за. Против, въздържали се, приема се. 137 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за. Против, въздържали се, приема се. 140 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 141 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, проверка. Искате проверка? Проверка. 141. 141. Voting. The vote is closed. Прекратете гласуването. Yes, it's rejected. Now 100... Отхвърлено е. 142 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за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 Okay. Do we agree that 152 is... 152 пада ли? Добре, пада. Значи отиваме нататък. 178. 178. Десета страница. 178. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за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 Добре, да, ще проверяваме. Хайде, проверяваме. 184 проверка. We are checking, okay? The vote is open. Now closed. Прекратете гласуването. Отхвърлено. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 186 за. Против. Въздържали се. Приема се. 187 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 188 за. против, въздържали се, приема се. 28 и 189 заедно, за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, приема се.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 против, въздържали се, приема се 30 за, против, въздържали се, приема се 204. Извинете, да, не, 30. 30. 204, yes. 204. 204. За, против, въздържали се, приема се. 205 и 206 заедно. За. Против. Задържали се. Отхвърля се. 207. Проверка ли? Аз мисля, че се отхвърли, но хайде, електронно. 206, 205 заедно, моля гласувайте. Now closed. Rejected. Отхвърля се. 207. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 208. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 209. За. Против. Въздържали се. Приема се. 210. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. I mean, I thought you were for... Мислех, че искате за да гласувате. Не. Айде проверка. 210, 210 проверка. Yes, of course it's... Ами ето, отхвърлено е. Въпросът е, че не се виждат ръцете. 211 за. Против. Зажали се, отхвърля се. 212 за. Против. Зажали се, отхвърля се. 213 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 31 за против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля ли се? Така ли? Да. 216. 216. За. Сега против. Сдържали се, отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. You vote? Искате да гласуваме ли? Искате да се гласува ли? Гласуваме. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 218 за. Против. Въздържали се, приема се. 219 за. Против. Въздържали се, приема се. 220 за против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 225. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 оттеглено. 226 за. Против. Въздържали се, приема се. 227. Искате проверка по предишното. Добре, проверяваме 226. Двадесет на 23 гласа приема се. 6.27 За, против, въздържали се, отхвърля се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля... приема се, извинете. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се 232 за, против, въздържали се, приема се 233 за, мисля, че беше прието. Приема се 233 са против, въздържали се, отхвърля се 234 за, против, въздържали се, отхвърля се 235 за, против, въздържали се, приема се 35 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, за, сега против, въздържали се, отхвърля се 237 за, против, въздържали се, 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за. I'm sorry. 239, извинете. Поправя се председателят за. 239 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 2, 4, 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Нека да повторим 200. 38. Против. Въздържали се. Приема се 240 оттеглено. 242 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се 243 за. Против. Въздържали се. Приема се 244. Отпада 243. Правим проверки по 243. Край на гласуването. Приема се. А сега 244 отпада, ако не греша. Отпадат всичките до 249. Всъщност 249 и 250 са идентични. Заедно ги гласуваме за. Против. Въздържа... 249 и 250 гласуваме заедно. Повтаряме отново тези двете заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 отпада. 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме по 253. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, 254 против, въздържали се, отхвърля се 255 за, против, въздържали се, отхвърля се 256, оттеглено, 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 и 257 са идентични. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 259 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 258 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 260 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 261 за против, въздържали се, отхвърля се 262 за, против, въздържали се, отхвърля се 263 за, против, въздържали се, отхвърля се 264 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 265 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за против, въздържали се, приема се компромисно изменение 10 за, против, да, моля. Господин председател, както вече посочихте, както посочихте вече, има устно изменение към компромисно изменение номер 10. Има голяма грешка при превода в немската езикова версия. Социалистите НП и зелените се съгласиха в заглавието да се заличи думата европейски. И това да въжи и за първия абзац бившият втори абзац става първи, а по F се казва Graphical Limitations, also der Hinweis auf die Genfer Konventionen. Тоест, това е препратка към Женевската конвенция и също така се казва. Und damit automatisch wird die Nummerierung nach... И след това автоматично преномерираме останалите абзаци, но това всъщност е техническа корекция. Благодаря, госпожа Хирш, за тези обяснения по устните изменения, които току-що бяха представени за компромисно изменение 10 по член 38. Надявам се, че всички сте си записали. Госпожо Холмер. Исках само да добавя, че нашето гласуване по член 33 трябваше да направи така, че да не е необходимо да се гласува по компромис на изменение 10. Съгласни ли сте? Госпожо Хирш, да. Добре, нека да гласуваме компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Това означава, че много от измененията отпадат. Преминаваме към 271. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 272 се оттегля, 273 за, против, въздържали се, отхвърля се, 274 за, против, въздържали се, отхвърля се, 51 за, За, моля, моля, вдигайте ръце против, въздържали се, приема се. Мисля, че се приема. Стори ми се, че видях повече ръце. Добре, проверка. Уморени сме, разбира се, всички сме уморени, ама вдигайте ръцете си високо, защото иначе става още по-трудно. Voting on 51. 51. Checking. The vote is open. 51. Моля, гласувайте. Now closed. Край на гласуването. 28 20, на 22 гласа. Приема се 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 275 за против, въздържали се, отхвърля се 276 за, против, въздържали се, отхвърля се 279 за, против, въздържали се, отхвърля се 277 за, против, въздържали се, отхвърля се 278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 280 се оттегля, 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се 283 за, против, въздържали се, приема се 284 за, против, въздържали се, приема се 285 за, против, въздържали се, приема се 286 за, против, въздържали се, отхвърля се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 против, възражени се, приема се 65 за, против, възражени се, приема се 66 за, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се 67 за, против, въздържали се, приема се 68 за, против,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 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 и 78 са идентични. Гласуваме заедно по тях за, против. Въздържали се, приема се, струва ми се. 79 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по целия текст. О, извинете, пропуснали сме две изменения. А, изглеждам. Така ли е наистина? Извинявам се отново, трябва да се върнем назад. Страница 17. Само две изменения. На страница 17 гласуваме ги заедно 251 и 252, идентични. Гласуваме ги заедно за против, въздържали се, приема се. А, също така 44-то изменение пропуснато на 17-та страница. Крайното, последното изменение на, 40, на 17-та страница. 44. Гласувахме по 43. Не гласувахме по 43. Добре, по 43 тогава ама той отпада. Тогава 44. I've been told that it was not voted. Okay, then I put it. Sorry. I mean, every, every, everybody, even the technical services can make a mistake, but всички могат да правят грешки и техническите грешки могат да правят грешки, но разбирам, че това гласуване не сме го направили. Ами, значи сме си свършили работата, преминаваме към крайното гласуване по текста. С приятите изменения гласуваме, моля. Край на гласуването. 20 гласа за. Казва председателят. Приема се поздравление на госпожа Гиан. Благодаря и за вниманието, госпожа Лътфорд. Госпожа Лътвард, аз не съм от най-търпеливите, господин председател. Не може ли координаторите да подготвят гласуването? Не може да се занимаваме два часа с гласуване. Знам, че е сложна темата. Знам, че е трудно да се договорят компромисите. Имахме обаче 30 различни точки за гласуване по правата. Няма ли някакъв друг начин да се работи? Някакъв начин да се намерят по-добри компромиси? Не мисля, че трябва да бъдем подлагани на гласуване от 2 часа и половина. Председателят. Единственото, което мога да ви кажа, госпожа Лотфорд, е, че аз никога не съм бил особено търпелив. Второ, опитвам се да ускоря гласуването възможно най-много, но по някой път процедурите са много дълги и всички трябва да участват активно. И така работим в комисията Либе. Гласуваме по някой път някои много дълги неща, но така се работи и трябва предварително да сме обмислили нещата за това как най-добре да ускорим работата на координаторите и всички членове на комисията, господин председател. Господин Мораес, аз мисля, че гласуването беше добро, господин председател, мисля, че го ръководихте добре. Благодаря. Ще се видим следващия път. We'll be again at 3 p.m. this afternoon т.е. в 3 часа днес след обед.